guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer. Добър вечер, займете си местата, моля. Има ли някакви бележки по дневния ред? Ако нямате бележки по дневния ред, приемаме дневния ред. Заседанието се излъчва. Ние всъщност направим следващо разискване за проекта ИТЕР. Господин Канети е с нас. Много сме доволни, че той може да бъде с нас. В доклада за освобождаване от отговорност ние казваме, че винаги възникват проблеми и въпроси във връзка с работата на ИТЕР, за разходите, за крайните срокове. И тук ви припомням, че доклада за 2014, доклада за освобождението отговорност, съдържа доста данни за 6 милиарда средства, които са заделени, което е двойно повече от първоначално предвидените разходи. 92 милиона са предвидени по бюджета и за това искаме да разберем какво е състоянието на ИТЕР към момента. Планира се реорганизация на ИТЕР. Искаме да разберем какви стъпки се предприемат в тази връзка. Затова давам думата на господин комисаря да ни предостави актуална информация Приветствам и членовете на а, комисията ИТРЕ. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, за мен е огромно удоволствие да бъда сред вас днес, за да ви осведомя за последните събития, свързани с ИТР и бъдещето. Необходимо е да а, докажем кажем, чрез него жизнеспособността на този източник на енергия напрекъснато расте търсенето на енергийни източници, но това е свързано с политически рискове във връзка с състоянието на изкопаемите енергийни източници и създаването на устойчив микс на енергийни източници. И по тази причина този източник на енергия се явява ключ Днес аз ще се спра на следните точки. На първо място в контекста на проекта, на второ място последните събития, свързани с ИТЕР, трето сроковете и разходите и предизвикателствата и накрая постигнатия напредък. Позволете да започна с контекста на самия проект и последните развития. Изграждането в Южна Франция, което е от термоядрена енергия, организацията в Барселона, състояше състоеше от седем партньори САЩ, Япония, Китай, Индия, Южна Корея и Русия, освен Европейския съюз. Стотици хиляди компоненти се разработват и произвеждат в света. Всички тези компании се съобразяват с спецификацията която им предоставя организацията ИТЕР. Всички знаем, че когато има такова мащабно международно начинание, проистичат рискове, свързани с управлението, които следва да бъдат преодоляни. Подобно на други големи международни а, проекти. Комисията си дава сметка, че за ИТЕР тези а, рискове доведоха до забавяне и поради това забавяне, дължащо се на начина по който беше изграден ИТър, а също така ИТър е изключително сложна структура за управление и участието на Европа в ядрения синтез и производството на различни съставни части. Поради това европейските компании участват на всяка стъпка, за да можем да се възползваме от всички предимства на новите технологии. Това бе ключов двигател в нашите усилия, но в същото време поради липсва поради това, че липсва практика в използването на този вид проекти, всъщност над 70% е преживаемостта на сградите и на другите компоненти. Интегрирането на всички компоненти, предоставяне от различните участници, ще бъде следващото голямо предизвикателство за този проект. ИТЕР извършва преструктуриране, за да се справи с новите предизвикателства на този етап, въвежда необходимите промени, за да може проекта да постигне желания успех. Ще положим усилия тези промени да бъдат извършени в необходимата степен а, с съдействието на а, ръководството на ИТЕР. Сега ще се спра на последните събития, свързани с ИТЕР. Откакто а, поех а, това досие, съм уведомявал парламента за постигнатия напредък 2015 година бяха въведени големи промени по отношение на постигнатите от работата резултатите на международно европейско равнище, на международно равнище. Това бе назначението на доктор Бернард Кио, който е бивш председател на Френската комисия по ядрена енергетика, да управлява проекта като генерален директор на ИТЕР. Господин Еро представи а, план за действие с срокове за изпълнение, за да може управлението на ИТЕР да бъде поставено в а, правилни, да се развива в правилна посока за да се интегрира по-добре организацията на ИТЕР с седемте национални агенции. Този нов съвет, който беше сформиран, ще взема всички решения по отношение на компонентите, които се използват, вземането на решение, екипната работа и постигане на положителни промени и извличане на полки от миналото. Чредява се фонд, Така че твърде е рано на този етап да се коментира, но този парламент ще бъде информиран за плана на действие и неговото изпълнение. Доктор Меро до тук показва пълно разбиране на ролята на Европейския съюз по изпълнението на този проект и е готов да подходи много открито и прозрачно. През декември 2014 година директора на Европейската агенция синтез за енергия. През 2015 година управителният съвет и неговия изпъл... изпълнителен директор пристъпиха към привеждане в съответствие на националните планове с тези на ИТЕР. Когато поех през лятото този, това досие, стана ясно, че за да бъде завършено преструктурирането на проекта термоядрена енергия, трябва да привършен на време и искам тук да ви уведомя, че е назначен нов директор на съвместното предприятие на 6 октомври. Той притежава изключително голям а, опит в а, този сектор и също така дел, делови умения. Обеден съм, че той ще се радва да си съдейства с тази комисия, да проведе диалог, особено а, по отношение на а, начинанието за термоядрена енергия. и изпълняване на надзорните функции, така че да бъдат изпълнени всички отправени препоръки. Ние сме поели ангажимент да изпълняваме заложените цели и европейските държави членки също ще трябва да направят това, което се очаква от тях за да работим по един интегриран начин, за да постигнем успех по този проект. Сега, кои са най-големите предизвикателства? Когато поех това досие, бях наясно, че новият бюджет и прият през 2010 година ще натрупе нови забавяния. И новия генерален директор бе задължен да представи реалистичен график за изпълнение на задачите. Този график през ноември 2015 ще постъпи в съвета с съдържайки най-реалистични дати и срокове и съответни разчети за разходите за изграждането. И това ще бъде представено парламента в най-кратки срокове. Ще бъде направена оценка на въздействието върху приноса. Ще бъде представен графика и реалистична оценка на очакваните разходи. Искам да ви уверя, че приноса съобразно многогодишната финансова рамка – ще бъде реалистична и ще се впишем в предвидените 6 милиарда. Много нови предизвикателства има, наваксваме забавянето и скоро ще можем да изпълним всички неразплатени задължения. Не може много за едно денонощие да върнем проекта отново в правия път. Затова комисията е готова да изиграе своята водеща роля, но с ваша подкрепа, за да можем да изпълним заложените по проекта цели. Разчитаме на вашата подкрепа, за да постигнем целите на този проект. ИТЕР не е само един комплексен и сложен технически проект, свързан с управление и разходи. Това е една инициатива за иновации, която включва високотехнологични решения, предоставени от технологични компании – Благодарение на този проект има много допълнителни проекти, които се развиват и са полезни за въздухоплаването, например. Последствията ще бъдат много по-невидиме, но въздействието ще бъде положително, ще има обмен на ноу-хау и също така ще осигури много работни места – 3 милиарда са заделени са кредитите за термоядрена енергетика и възлагането на проекти ще подпомогне много производители на електрооборудване и други. Заделени са средства за научно-изследователска работа. Така ние гарантираме създаването на растеж и работни места в Европа. Европа поради това ще бъде в изгодна позиция, ще излече економически предимства и облаги от своето участие. В заключение искам да ви уверя, че бе постигнат значителен а, напредък и независимо от затрудненията, които изпитва ИТЕР, през Последните няколко години проекта стои добре. през септември 2015 година бе завършено строителството на един от компонентите. Освен това, в началото на тази година бяха доставени уредите за високо напрежение – смятам, че би било смислено вие сами да проследите постигнатия напредък и да получите повече информация за ИТЕР с подкрепата на председателя. Сме организирали посещение, за, ще организираме посещение на членовете на Европейския парламент а, и а, тази ваша подкрепа ще бъде видима подкрепа за нашите инженери и технически лица в бъдеще. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви и за поканата, но трябва да ви кажа, че ние сме извършвали такова посещение. Ако не се лъжа, през 2008 година посетихме проекта е, това бе посещение на двете комисии комисията по бюджета и комисията по бюджетен контрол. Тогава на площадката имаше една огромна дупка. Сега много се радвам, че тази дупка е запълнена с инфраструктура. Сега, дали е, се нуждаем или не, Европейският съюз е взел решение да действаме по този проект. И е, аз съм малко притеснена от това, че съветът на ИТЕР ще взема решение през ноември. В тази връзка ми е необходима повече информация. Защо сте така сигурен, че ИТЕР сега е стъпил върху по-солидна основа? Ние редовно провеждаме подобни срещи но когато се регистрира някакъв проблем, установяваме, че две години след като сме го регистрирали, той продължава да съществува. Очаквам вашия отговор за това. No, we... Мога да отговоря веднага, нали? Вижте, направили сме е, следното. Е, поделили сме управлението между европейско и национално ниво и много по-добре координираме усилията. И това е новост. Сега работим за този механизъм за координация. Имаме е, за пръв път е, съвет, е, изпълнителен съвет на проекта. Седем агенции са представени в него. В миналото нямаше такава яснота за координацията между седемте агенции, между седемте структури. Просто имаше двустранни действия, но не всички бяха наясно с общата картина. Така че направили сме такъв изпълнителен съвет на проекта и сме е, пристъпили към интегрирани проекти. Един за сградите и един за вакуумните съдове. Като те имат различни участници. At the same time, we are going to, to a real action plan и за това сега ще имаме реален план за действие, снабден с истински график. От една страна стремим към по-голяма ефективност на управленските структури, а от друга страна се стремим да разясняваме дейността по проекта, за да бъде обществото запознато с нея. Е, фактически съветът на ИТЕР ще одобри новия график, новия план на действие и тогава картината, с която работим, с която боравим, ще е много по-ясна. Така е, ще избегнем проблемите от миналото, недоразбирането, липсата на координация, липсата на комуникация между седемте агенции, които имат отношение към проекта ИТЕР забавянията, отлаганията, дублирането. Ние имаме много силни очаквания към новата управленска структура, защото в миналото имаше проблем, проистичащ от това, че не беше достатъчен управленския капацитет, свързан, свързан с проекта. Сега вече смятам, че ще успеем. И комисията ще следи много внимателно дали настъпват подобрение на място. Разбирам вашите опасения, тъй като процесите в миналото не са били изцяло положителни, но ние променяме начина по който действаме и смятам, че ще постигнем успех. Сега е, решението да се е, приеме нов план за действие с ясен график е, за създаване на нов координационен механизъм само по себе си вече е много положително. На 18-19 ноември е заседанието на съвета на ИТЕР. Тогава ще бъде представен плана за действие. Комисията ще извърши своя анализ и своевременно ще споделим цялата тази информация с парламента след което ще можем да преценим съвсем реално какво прави нови, новото ръководство и как ще се развива всичко в бъдеще. Ако усетим, че а, музиката а, звучи добре, но трябва малко да се настроят акордите, това ще бъде възможно. Във всички случаи ние ще можем да дадем информация на парламента и се надяваме, че тази информация ще очертае най цяло нова кръв. Е оптимизмът е нещо много хубаво. Оптимизмът е нещо много хубаво. Но така, неловкото ми усещане не изчезва, даже обратно. Бихте ли ни казали на какви конкретни мерки стъпва този оптимизъм? Дали тези 6,6 е, милиарда евро ще стигнат до края на проекта? Ще постигнем ли резултатите, които бяхме планирали първоначално? Ще стигнат ли парите за това към края на периода? И също така, В края на периода за какви финансови искания трябва да мислим ние? Какво бихте ни препоръчали вие? Освен това, стои въпросът за FOE Fusion for Energy проекта термоядрен синтез за енергия Трябваше да се постигне споразумение към октомври месец с Испанското правителство за предоставяне на сграда. Има ли такова споразумение? През 2013 година поискахме отчет за всички участници, които официално имат отношение към дейността на ИТЕР. И да, искахме да знаем какви са конкретните ангажименти поети от различните заинтересовани страни Русия, Съединените щати и разбира се Европейския съюз. На няколко пъти е имало забавения в плащанията на ежегодните вноски. Общият размер на просрочията е 2,2 милиона евро. То не е много като сума, но как ще се избягват подобни забавения в бъдеще според комисията и какви мерки е предприяла тях за тяхното наваксване? Ако погледнете за главната страница на проекта в интернет, там има някои празноти. В точка 20 от резолюцията ние призоваваме за повече прозрачност във връзка с цялото финансово участие на Европейския съюз. Призоваваме също за система на отчетност, която да генерира по-добра информация за разходите, които се покриват с отделните отпуснати парични суми. Бихте ли дали малко повече подробности? Да. Първо, ясно е, че след като бъде представен представен новия план за действие с новите прогнози и всичко това бъде внесено в съвета на ИТЕР, ще започне дебат. Той ще трае, може би, повече от година, защото ще има нови обстоятелства. Ние искаме да има пълноценен дебат с участието на всички заинтересовани, така че този дебат няма да е кратък. Ще бъде продължителен. И ние ще даваме много информация за всички страни и всички детайли на плана. Вие казахте прозрачност. Аз съм огромен привърженик на възможно най-голямата прозрачност. Няма какво да крием. Действаме съобразно финансовия регламент, съобразно указанията на парламент. Прозрачността е императив, който следваме. Попитахте какво става и с помещенията. Да. От марта 2015 година трябваше да има оферта за постоянни помещения за термоядрен синтез за енергия. Сега се прави техническа експертиза. Необходими са известни допълнителни строителни работи, за да може мястото да стане по-пригодно за дейността е, по проекта. Има две процедури в момента. Първо, да се приспособи сградата е, като площ е, и това е свързано с някои административни проблеми. Същевременно Извършва се реорганизация на подпроекта термоядрен синтез за енергия, за да може да се координира този подпроект по-добре с проекта ИТЕР. И това вероятно ще забави малко вземането на решение за сключване на споразумение с испанското правителство и изместване на помещенията в Барселона. Обаче ще бъде взето такова решение. Ние подкрепяме директора и е, със сигурност това ще стане, но има някои разногласия, има малки разлики също така в обзавеждането на сградите и трябва да видим точно как ще можем да разположим персонала според е, новата органиграма. Това изисква много тясно сътрудничество между двете страни. Е, липсата на интеграция, липсата на координация е била, са били траен проблем в миналото и е, нали, ние искаме да го преодолеем. Господин Маринеско, докладчик 2014 година. Благодаря господин комисар за изложението и най-вече за оптимизма ви. Ако прочетете първата част от плана за действие на новото ръководство, ще видите, че през последната година са възникнали множество проблеми. Планът за действие въвежда сериозна промяна в управлението и в администрацията. Всичко се променя. Промяната е съобхватна. Споменахте, че споменахте за работата на изпълнителния съвет за проекта, споменахте за екипи по проекта. Искам да чуя обаче и вашата оценка за изпълнението на плана за действие тъй като той беше представен през март и срокът за изпълнението му е 12 месеца. Този срок изтече. Каква е вашата оценка? Дори в плана за действие на синтеза енергия, oziroma pomisleke, da bi se vsi ti načrti ustrezno in zelo dobro izvajali,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 или пък той, или пък ще започне нов период на търсене на тяхното одобрение и ще започне да тече нов срок за изпълнение. Кога ще започне новия период? Ние очакваме ясни конкретни действия. Господин комисар. Планът за действие на господин Бигор, както знаете, това е важният, защото има план за действие в синтеза за енергия. В синтез за енергия има ново ръководство – Нека да видим как ще заработи новия екип. Има много, има много промени. Има план, но има и нов човек. И той въвежда сериозни промени, така че трябва да мине малко време, за да видим какъв е резултатът. Има обаче една промяна, която е много сериозна. по-добра интеграция с седемте агенции, пър, пълна, интеграция, пълна реорганизация с АИО и преразглеждане на графиците на календара на проекта. Това е много сериозна промяна. И когато бъде представена на съвета, как ще реагира, каква ще бъде реакцията? Дискусията ще бъде много дълга. Не очаквам да продължи по-малко от една година. От представянето на плана до неговото одобрение. Много... Аз съм оптимист. Но предвидена е голяма промяна. Ще има нови графици, нови разчети за разходите много е трудно да се постигне споразумение за по-малко от 12 месеца. Представете си парламентът без законодателство. И в този и при този проект са предвидени сериозни промени, за да се преодолеят констатираните слабости. Не очаквам да продължи това за по-малко от 12 месеца. Господин Бигот е много способен, но не ми се вярва да успее бързо, по-бързо да приключи тази задача. Няма да е лесно. Оптимист съм, че че ще проявим реализъм за първи път и че няма да се заблуждаваме или нито пък да прикриваме на нещата, просто ще кажем, ето така стоят нещата. След това ще се проведе политическа дискусия на високо ниво навсякъде. В това число е в Европейския парламент. Тъй като проектът е огромен, става дума за огромни суми и за огромни промени. Броят е, и по, по, структурите ще са по-оперативни, интеграция на агенциите, някои броят на звената ще се намали. Оптимист съм. Сега вече знаем къде са проблемите и мисля, че сме започнали работа по отстраняването им. И това се осъществява едновременно. Убеден съм, че анализът е задълбочен и е, сме разработили добри е, отговори. По време на посещението е, ще видим конкретни примери. Да речем, да видим в даден елемент къде са проблемите, какъв напредък е постигнат, ако не е постигнат, защо ние искаме на място да търсим източникът на проблемите и тяхното решение. Не съм нито оптимист, нито е, песимист, е, просто проявяваме реализъм. Това вече ни беше обещано на два пъти. А, но аз съм нов и се отнася много сериозно към задълженията си. Когато председател Юнкер ми разложи тази задача, знаех, че това е сериозно предизвикателство. Аз се запознах с всички оплаквания, с всички проблеми, повдигнати от парламента и те не са много важни. Благодаря, госпожо председател. Европейската сметна палата изрази сериозни притеснения относно бъдещето на проекта и неговото изпълнение. Много е важно това, че бюджетът за този проект от 2006 година насам е увеличен с повече от три пъти мисля, че не можем да не сме малко скептични, не само що се отнася до бюджета, но и що се отнася до етапа на планирането. Мисля, че това е малко, че е малко проблематично да се разчита за всичко на новия директор. И да се смята, че сега като има нов директор, всичко ще се промени за добро. Какви гаранции имаме, че, европейс... че новият план за действие ще бъде по-реалистичен в сравнение с предишния? Какво ще ни кажете по въпроса? Как да бъдем не само оптимистични, но и реалисти в достатъчна степен? В комисията ние ще анализираме плана за действие. Първото, което трябва да направим е да анализираме окончателния вариант. Това, което мога да ви кажа е че аз помоли господин Биго да бъде реалист помолил го да направи задълбочен анализ на ситуацията към момента, постигнатия напредък и проблемите. Вярно е, че проектът е много е, сложен. Не е като да построиш язовир, там трябва геологически проучвания и преразхода може да стигне до 5%. Тук се проект третират елементи, които до сега не са били произвеждани, няма предишен опит. И това въжи за всеки елемент на проекта и това осложнява нещата. В момента този падежа на проекта е 70%. Имаме ясна представа за това докъде сме стигнали и към какво се стремим. Когато за първ път се видях с господин Бигол, казах, че искаме пълна картина, защото това иска парламента. Вярвам, че господин Бигол ще представи план за действие, който ще съдържа е, точен график и точен разчет на разходите. Тази картина няма да хареса на никого, но и за сега е, и сега е ясно, че сегашният график не е достатъчен. На ниво Европейски съюз в 2020 година няма да има сериозен проблем, защото можем да приемем закъсненията и предвиденото по многодишната финансова рамка след 2020 година ще се проведе задълбочен разговор и бюджетния орган ще вземе решение – Обеден съм обаче, разбирам, че парламентът изпитва недоверие, тъй като в миналото е имало много проблеми. Мисля обаче, че успяхме да направим адекватни промени. Европейската комисия прави оценка на наблюдението на проекта ИТЕР и съвместното начинание синтез за енергия, за да има ефективно изпълнение на проекта. Тези усилия ще се запазят и в бъдеще, по-конкретно чрез участие в управленските структури на синтез енергия, създаване на система за управление и за, за изпълнението на проекта, за да се ограничат разходите. Ние ще продължим да, да полагаме усилия за наблюдение на ИТЕР. ние участваме активно в това начинание и ще продължим да бъдем. В миналото имаше разделение на отговорностите в комисията. Сега имаме много ясна представа за това, което трябва да направим при управлението на този проект. Отнасяме се много сериозно и искаме да има активно участие в е, управителната структура. Искаме да следим управлението на препоръките от синтеза Европа и искаме да се оптимизира графика и да се ограничават разходите. Така че Европейската комисия ще участва много активно в наблюдението на проекта. Имаме правила за ежедневното и оперативно функциониране и ще се отнесем много сериозно към функцията си за да се съобразим с компромисите в плана за действие. Благодаря. Госпожо председател и господин комисар. Uh, В миналото парламентът проявяваше много голямо търпение по отношение на бавните темпове и на резултатите. Беше договорено финансиране за ИТЕР и приемали сме и допълнително финансиране за ИТЕР. Така че през последните години ние проявявахме огромно търпение към ИТЕР под, показахме подкрепа от гледна точка на бюджета, но като че ли не всички държави членки оказват подкрепа. И председателката повдигна този въпрос. През 2013 година седем държави членки закъсняха с плащането на вноската си в ИТЕР това по никакъв начин не помага на проекта. И в допълнение към въпроса на председателката се чудя дали тази парламентарна комисия може да получава актуална информация за вноските, плащани от държавите членки. Това много ще ни помогне, за да следим напредъка на ИТЕР, а, също така ще ни помогне и в процеса на преговорите с съвета. Вторият ми въпрос е свързан с, с, с синтез за енергия. Не съм сигурен, но ми се струва, че когато говорихме за финансирането на това начинание, бяха прехвърлени средства от друга функция, свързана на Европа и 2020. Е, казват ми, че по това време, господин комисар, те казали, че парите взети от ИТЕР ще бъдат върнати от бюджета на ИТЕР. Е, това все още ли е така? Знам, че през 2013 година Европейския парламент поиска доклад за вноските на всички държави членки, в това число и вноските в натура. Ситуацията сега е малко по-различна. Различна в сравнение с другите съвместни начинания, тъй като това не е обществено-частно партньорство. Бизнесът не прави, не участва в натура. Процента на евроатом е 18,3%. Домакините на ИТЕР дават 80% няма участие в натура с изключение на помещенията, които се предоставят от Испания. Поискахте, вашия въпрос за прозрачността. Аз мисля, че сътрудничеството с вашата парламентарна комисия е чудесна. Е чудесно и аз ще се постарая да разполагате с колкото може повече информация. Синтез енергия не може да финансира ИТЕР. ЕФСИ не може да финансира ИТЕР. Парите ще бъдат върнати, но не утре. Разбира се, ние се оценяваме вашето предложение. Сътрудничество има ли забавение в плащането? Не, не съм сигурен, но ще проверя. Е, службите ще ми кажат. Не съм чул да има значителни забавения, но ще проверя и ще ви кажа. Ако има огромно забавене, сигурно ще да ми кажа. И ние така мислим, казва председателката, колегата Савърма. Благодаря ви. Господин комисарио, и... Е, виждаме всички, че имате ентусиазъм и че сте се отдаен по тази тема. Нямам въпрос, но имам една бележка да направя. Надявам се тя да бъде взета предви и предвид за следващите 12 месеца. Тя е свързана с новото ръководство, за което вие казахте, че се нуждае от време. То не се нуждае от много време, но достатъчно време. А, предполагам, че метафората, която биха използвали в миналото, би била метафората за мрежата на паяка, паяжината, която е огромна и има най-различни слоеве в нея. Въпреки това, много от тук присъстващите са запознат с а, метафората за матрицата, това, което аз искам да кажа тук всъщност е следното. Ние знаем, че вие сте а, честен човек и съвсем честно влагате енергия в този проект – да си представим какво ще стане след 24 месеца. Аз ще се запозная с препоръките и след като ги изчетох, всъщност ми се замая главата и никак не ми се искаше да бъда на ваше място, тъй като в този проект има толкова различни нива. Има 50 отправени препоръки. Някои от тях дори не са взаимосвързани. Затова говоря за тази многослойна матрица. Препоръките се връщат и до 2010 година с задна дата. Говорим за следващата година и да годината, която ще я последва. И много се надявам, че ще имате коража, ако е необходимо да смените правилата на играта. Не казвам, че това ще се наложи, надявам се да не се наложи, но много се надявам, че ще имате коража да наречете нещата с истинските имена, когато дойде време. Знаем, че ще дойде времето за следващото освобождаване от отговорност, но ако нещата се влушават все повече и повече, то тогава няма да има следващи серии в този филм. Благодаря ви. Две неща, комисаря. Вярно е, че новата управленска структура ще се нуждае от време да изпълняват плана за действие. Не много време, но все пак време заради промените. Изключително сериозно подхождаме към препоръките относно следващото освобождаване от отговорност. Тук не говорим само за следващите 12 месеца. Това, което искам да кажа, че ние взимаме предвид всички изразени притеснения и се следи за изпълнението на плана за действие ежедневно, а не в някакъв срок. И сме готови да внесем изменения, да преодолеем лошите практики, за да има прозрачност, надежност от първия ден, откакто застъпи комисията и аз представлявам комисията, и всички служители там а, посвещават време в ежедневен план да следят какво се случва. Не може в някакъв ден да кажем нещата не вървят добре, нека забравим за този проект. Проектът е прекрасен. Той води до огромни промени в, би довел до огромни промени в енергийния а, микс. Ние можем да бъдем на предната линия. Нашите компании разработват а, нови технологии. Проектът е много различен и тази паежена е изключително сложна. Една подобна структура с толкова много участващи агенции, които трябва да работят заедно с всички тези апортни вноски. Всичко това е изключително сложно. Но ние трябва да упростим схемата, за да стане тя разбираема. И това, което ние правим е да въведем управленски структури и се справяме с проблема така, както се подхожда в една голяма корпорация, която има акционери. Но ползите от този проект за енергетиката в бъдеще са огромни. Те ще доведат до един пробив в а, този сектор по отношение на сигурността на доставките. Въобще ще се промени цялостната схема в а, света. Ще можем да хармонизираме економиките си в бъдеще. И има някои технологии, които не са водещи, но тук има технологии, които са водещи и ще има допълнителни разходи във връзка с това. Администрацията трябва да е изключително солидна. И комисията по бюджета и по контрола са изключително важно средство и комисията ще работи с всяка друга институция, за да постигнем успех. През идните 12 месеца а, се вземат изключително сложни а, решения. Страните не могат да се оттеглят от проекта. Ние не можем да се оттеглим от проекта. Поели сме отговорност. Други страни могат да се оттеглят, но те ще трябва да плащат и в бъдеще не могат да ползват облагите от този проект. Така че Както вие казахте, наистина това е матрица или паяжина, но тя е много сложна, много напредничава но ще се постараем да опростим нещата, да бъдат опростени, за да работят по-ефективно и да са разбираеми. А, как да обясниш на някой как работи точно проекта? Би било твърде трудно. Как, за да се произведе една част от оборудването да и колко време е необходимо да се вземе решение, за да се реши кой да бъде изпълнителят, какви обществени поръчки да бъдат възложени, как това да се впише във всички други елементи на проекта. За първи път правим подобно нещо. Нямаме предишен опит, опит и, и всичко е ново. По всяко една част от оборудването. Но ние ще трябва да упростим нещата чрез административни мерки, за да постигнем успех. И а, за това а, ще трябва да отговорим на всички въпроси. Сега имаме повече и тогава ще имаме повече увереност, че след 12 месеца нещата ще бъдат по местата си. А, съвсем накратко едно пояснение. Аз тук въобще не говоря за това, за да приключим с всичко. И въобще не поставям под съмнение а, предимствата в научен план, които са невероятни. Говоря за управление, за ръководене. Ако вие ми казвате това, и аз съм нов на тази длъжност, когато аз пристигнах, а, нещ нещата си имаха предистория. И аз подкрепих промените, защото парламента беше в правото си да разкритикува това, което бе правено до тогава. Но ние сме продбали хората изключително внимателно, с усилието да открием подходящите подходящия тип човек за съответната длъжност, който да има уменията необходими за преодоляване на съществуващите проблеми. И това да са лица, които са диалогични, да могат да говорят с онези, които са на високите а, постове. Нещо, което изключително, е изключително полезно а, в този случай, защото ако няма диалог и няма съгласуваност, структурите няма да могат да работят. Разбирам от какво проистича вашето притеснение и разбирам, че ще има подкрепа за проекта, ако той успее, подкрепа за всички облаги и изгоди, които той носи. Но това ще е голямо постижение в историята на човечеството. Ние, разбира се, ще наблюдаваме а, разходването на средствата като членове на тази комисия. Благодаря, господин комисар. Госпожо председател, много неща се объркаха по този изключително сложен проект. А, а, имаше голям недостиг и дефицит на средства. По тези 6 милиарда и 600 милиона някои от страните не внесоха своите вноски. И от гледна точка на тази комисия по контрол, бюджетен контрол ние сме доста притеснени по редица причини. Едно ново ръководство дали ще бъде в състояние да осигури поврат по отношение на финансирането имаше провали, но дали това ръководство е наясно с взаимосвързаността на различните елементи по проекта? Има нови лица, които идват от съответния промишлен сектор и те ще трябва да се впишат, да взаимодействат с всички заинтересовани лица. Можем ли да се надяваме, че ще има бъдеще за този проект? През ноември ще бъде направен нов разчет на разходите, ще бъдат разработени и нови графици и срокове, нов план за действие с нови идеи те се нуждаят от съгласуване с депутатите в този парламент, но моля да положите усилия да съгласувате всички тези дейности с тази комисия, за да преодолеем съмненията и да разполагаме с необходимата информация. Има още нещо, което вие споменахте, свързано е с заедостта в Европа, нещо, което може да бъде постигнато. Имаме 3000, казахте, че има 300 договора за различни разработки в високотехнологични фирми в Европа, което ще създаде много работни места. Също така, че ще. Казахте, че това ще допренесе за сигурността на енергийните доставки. Европа е, е лидер в е, тази сфера, в технологично е, в технологичен план. Американците инвестираха и дълги години много в е, фракинга и миналата година станаха най-големите производители на е, газ. Ние инвестираме милиарди и виждаме какво е, е въздействието е, в момента, в който подобен проект е, заработи. И така ще можем да си гарантираме и енергийните доставки, нещо важно за всички нас. Да, няма никакво съмнение, че ползите по създаване на работни места и технологично развитие са а, несъмнение. Друго нещо, което е много важно е участието на Европейския парламент в бъдещата конфигурация по този проект. Има нещо, което е съвършено ясно. Когато обсъждахме новите финансови перспективи, е, и когато ги обсъждаме, Европейския парламент ще трябва да даде своето съгласие. Така ще и в бъдеще. Така че, за да имаме подкрепата на парламента, парламента би трябвало да е съпричастен по този проект и да има предоставяне на много информация и голяма прозрачност. Така че аз съм готов да постигнем тази прозрачност, да улесня обмена на информация. Но трябва Трябва да следим внимателно как се инвестира по проекта и съм напълно съгласен, че трябва да има постоянен обмен на информация с парламента. Плана за действие ще бъде оповестен след 19 ноември. Оттам нататък вече можем да продължим с предоставянето на допълнителна информация. И това ще бъде една добра възможност, защото новият генерален директор ще има господин Шремер ще има възможността да проведе един много откровен диалог относно това как ще прилага и изпълнява всички решения в организацията. И съм убеден, че това ще представлява голям интерес за вас. Много са препоръките на парламента спрямо миналата година и и ще трябва да направим една съпоставка, да видим доколко те са били изпълнени. И преди да започнем освобождаването от отговорност, е, е, ще можем да направим тази сверка, но новата година идва и опитът е доста положен, положителен. Е, когато по време на комисията за подбор се водеха разговори. Видях, че новия директор имаше съвършенно ясни идеи за участието на термоядрения синтез за енергия като съвместно предприятие така че очаквам, че освобождаването от отговорност тази година ще е различно. Много ще е сложно, тъй като има нови идеи. Но се надявам и смятам, че има а, основа за взаимно разбирателство. Обеден съм, казва господин комисаря но за господин Шремер никак няма да е лесно. Моля да ни извините. Много колеги имат въпроси. Мерси, мадам ла президент, и мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че ни осведомихте. Наистина проектът е много комплексен. Това е, е истински завод, една юзина, както казваме на френски. Е, различни страни със своите вноски, финансиране от Европейския съюз, но проектът е много важен, а трудностите са големи. Е, вие сте голям оптимист за бъдещето. Аз е, много се радвам на вашия оптимизъм. Много благодаря за поканата парламентът да извърши посещение на място. Проектът е гигантски обаче не са ни предоставени всички отговори на научните въпроси. Е, защо се увеличи толкова бюджета? Защото курсът бе променен след началото на напътуването. Вие казвате, господин Биго е, оглавява ИТЕР, е, той идва от Френската агенция за ядрена енергетика, преди това имаше един японец. Аз искам да съсредоточа вниманието ни върху финансирането. Как финансират проекта американците? Все повече въпроси се задават а, в тази връзка, защото американците казват, ние не можем много да финансираме проекта ИТЕР. Какво е финансирането на Русия? Какво е финансирането на Япония след инцидента в Фукушима? Те май прекратиха голяма част от финансирането си за ИТЕР. Какво знаете по въпроса и какво ще ви кажете за осъществимостта на проекта ИТЕР? Докъде сме стигнали в решането на проблемите с инсталацията на този генератор? Имате ли необходимите отговори на научните въпроси в тази връзка? Смятате ли, че ще е разумно да бъде сформиран експертен комитет с експерти от САЩ, Франция, Япония, за да знаем и да сме наясно дали проектът въобще е осъществим. Аз като учен имам въпроси за това дали проектът е абиницио осъществим. Какво знаете вие по този въпрос? Бихте ли подкрепили идеята за сформиране на експертна комисия или експертен комитет от хора специалисти, които да ни кажат този проект ще го бъде ли? Ами, най-трудните въпроси винаги се задават в края на заседанието. Вижте сега, имаше няколко въпроса. Първо, какво става с участието на САЩ и след това научната осъществимост на проекта. Комисията следи това, което се дискутира в Камерата на представителите в Съединените щати, в Сената също така. САЩ миналата година участваха пълноценно в проект. Подкрепиха промените, но там бюджетната процедура още не е приключила. Очаквам, че САЩ ще гарантират е, ежегодната си вноска, така както го направиха и миналата година. Просто при тях дискусията е периодична. От друга страна смятам, че е, осъществимостта на проекта е въпрос, коя, който е, трябва, е трябвало да бъде решен в началото на проекта, а не когато той вече е средата на своето осъществяване. След като е започнал проектът, вече следим дали правилно се осъществява. Ще бъда искрен. Аз е, преди всичко следя административната страна на проекта, а не научната страна. Нали? Може би това ще се промени до някъде в бъдеще, но исках да се създадат необходимите структури. Приоритетът ми беше да се даде необходимата информация за освобождаване от отговорност, да се управлява по-добре проектът. Когато е, направим посещение за парламента. Там е, ще поставим въпроса пред учените. Сега обаче решавам административните въпроси. За това как да се използват добре парите. Голямата дискусия дали е осъществим проектът или не в момента не стои. Ние сме длъжни да го осъществим, защото сме го е, започнали. Е, сега, дали става дума е, за този проект или за отвеждането и съхранението на въглероден двуокис? Е, мисля, че ние сме длъжни да се ангажираме с такива инвестиции, колкото и трудно да е. И помежду големите идеи разработваме множество големи иновации в най-различни области. Това не е единственият ни проект. Това е уникален проект. Дали е осъществим или не – в момента не мисля. Целта ми е била този проект да стане действащ, да имаме добър график за дейността му и инструменти, които да ни пречат да се отклоняваме при извършването на разходите. Бил съм министър в миналото и съм отговарял за доста инвестиции и за това знам, че е много важно да се следи строителството, за да не се отклони разходът. Необходимо е да полагате голямо усилие за това, да отделяте много внимание. Аз не съм учен. И смятам, че ще започна от нулата, ако трябва да оценявам научната осъществимост на проект. С управлението на обществените средства съм малко по-запознат. Обаче технологията на термоядрения синтез ми е толкова чужда, че не съм никакъв специалист. А по отношение на Япония ще ни кажете ли? Имате ли новини от японците? Все още плащат. Доколкото знам, плащат си вноските. Ама те май направиха на вноска, платиха в натура, не платиха в финансови средства. Не, да, в натура, в натура. Обаче това, което трябваше да го внесат, го внесоха изцяло. Поне така ми казват. Обаче ще проследим, ще проследим, госпожо председател, ще проследим какво става точно с вноските и в какъв вид са били направени. Следващият колега. Zaken op orde proberen te krijgen, uh, het begeleiden ook van, uh, van het actieplan. Um, dank ook voor het aanbod om, uh, om misschien een. Eh, благодаря ви за изложението, благодаря и за предложението се изпрати парламентарна делегация. Аз бях един от председателите, които ръководиха делегацията на комисията по бюджета. Както каза председателката Греслер, няма какво особено да видим. Може би след нямаше какво особено да видим, но може би след 7 години нещата са се променили. Вие казахте, че в настоящия момент няма промени. През 2020 година ще знаем колко точно ще бъдат разходите. Казахте, че няма да има забавяния, но пък ще има нужда от допълнителни разходи. За какви величини говорим? го бяхте предпазли, а може би след 2020 година ще има нужда от е, допълнително участие. Що се отнася до участието на ИТЕР е, в енергийната независимост и борбата срещу климатичните изменения, помните, че през 2008 година беше казано, че първият експериментален реактор, който би трябвало да осигури енергия на експериментална основа, на експериментална основа, това ни даде представа за енергийните доставки. Срока тогава беше 2015 година и след първият реактор беше предвиден за 2018 година. Тези два срока ще се спазят ли или пък трябва да предвидим удължение. Кога ще има търговски реактор ИТЕР? И по-нататък какво ще е конкретното участие на този проект в борбата срещу измененията в климата? тъй като през 2018 година ще трябва да се положат много усилия, за да се е, преборим е, с е, последиците в, от изменението в климата. Измененията в климата са една трудност, с която ще се борим почти век. Трябва изцяло да освободим от въглерод економиката. Какъв е графикът на проекта? Ами, може, мога да говоря за това толкова, колкото вече говорих. Докато не се изготви плана за действие, няма да знаем какви са датите за отделните задачи. Но след 19 ноември ще бъдем в състояние да дадем на парламента съответната информация и ще се погрижим за това. Не съм казвал, че разходите няма да се увеличат. Но те няма да се увеличат драстично през този финансов период. Смятам, че това, което сега имаме като планиран бюджет, ще стигне заради това, че имаше забавение. Това обаче не означава, че трябва да се инвестира по-малко или че няма да има никакви допълнителни е, разходи, защото без допълнителни пари няма да можем да компенсираме промените в обстоятелствата, но имаме резервен фонд е, за разпределение на излишъка в разходите справедливо и така, че няма да има нищо прекалено в финансовата перспектива до 2020 година можем да се вместим, обаче след 19 ноември ще знаем точно колко ще струва проектът и ще знаем какви допълнителни средства ще са ни необходими в бъдеще, като финансови средства и инвестиции в развитието. Подобни проекти са тежки за поемане. Аз съм отдавна в политиката. Краткосрочните проекти лесно се поемат, защото бързо виждате резултатите. След 4-5 години те се появяват точно преди изборите, докато проекти като такива проекти за борба с промените в климата изискват работа в продължение на години и десетилетия. Но такива проекти също са необходими, защото ние имаме отговорност пред идните поколения. Нали? За това се занимаваме във всяка област. Искаме по-чиста енергия, искаме по-качествена околна среда. И същевременно за сигурността на доставките няма да разчитате нито на внос, нито на твърди горива. Междувременно Европейският съюз трябва да гарантира и енергийните доставки за средно до дългосрочен план – и като изпълняваме европейското законодателство за борба с измененията в климата, не бива да забравяме това, че трябва да гарантираме своята енергийна сигурност. По отношение на тези метафори, всичко може да кажете, матрица, паяжи, на всичко, но трябва да бъдем много отговорни, защото в крайна сметка харчим парите на дънакоплаците за такъв извънредно сложен проект и задача на вашата комисия да допринесе за контрола върху тези разходи. Председателят. Благодаря, господин комисар. Имам усещането, че пак ще се видим. Много ви благодаря за вашите данни, за информацията, която ни дадохте, за отговорите. Да, регистрираме всичко, което ни казахте. проявявам много голям интерес към това, което ще разисква и съответно реши съветът на ИТЕР през ноември. Това е много важно за освобождаването от отговорност. Що се отнася до точката от дневния ред за днес, отлагам я, вместо да я обявя за приключена, тъй като оставам с впечатлението, че пред нас стои една задача, а именно да поговорим за по-ефективното управление. Това е нещо, за което ние с огромно желание бихме помогнали. Благодаря ви, господин комисар. Приятна вечер пожелавам на вас, а ние ще останем тук още малко, тъй като в е, дневния ни ред има още една точка. Точка четвърта. Прозрачност, отговорност и интегритет в европейските институции. Господин Дойче, наш докладчик по този въпрос, той е сред нас и веднага му давам думата. Е, е. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, искам най-напред да благодаря на колегите и на секретарията за подкрепата. Искам специално да благодаря на Transparency International – които в послед... продължение на 9 месеца извършваха наблюдение на европейските институции и изготвиха доклад с заглавие EU Integrity. с редица детайли, свързани с борбата с корупцията в европейските институции и използваните от тях методи за намаляване на рисковете от такава корупция – Европейската комисия през февруари 2014 година обнародва доклад, който анализираше положението само в 28-те държави членки и случаите на корупция и измами в тях. Но липсваше една 29-та глава в този доклад. Главата за европейските институции – и тяхното функциониране, както и необходимостта от законодателна уредба на борбата с измамите и корупцията в институциите. За щастие Transparency International свършиха тази работа. Те написаха тази глава, ако мога така да се изразя, и можем да стъпим върху тяхната работа за да изготвим препоръки. Има корупция, има измами, е, има случаи, в които нашите методи за борба с тези явления не са достатъчно ефикасни. Тоест, е, самите институции се сблъскват с проблема и трябва да имат добри начини за решаването му. Много полезно би било да се преосмисли уредбата на борбата с корупцията. Тук можем да цитираме е, делото Дали Станичев или е, делото Алтюс, което е най-новото. като координаторите в нашата комисия вече водиха разисквания във връзка с последното дело. Необходимо е, т.е. Е, Задължително е да се е, създадат правила, но това не е достатъчно. Гражданите ни нямат доверие. 70 смятат, че институциите е, са място, където процъфтява корупцията, а 52% смятат, че институциите не правят достатъчно, за да се борят с корупцията. В своя проект аз е, правя синтез на най-важните въпроси. Необходимо е да се прилагат ефикасно вече действащите правила, както и да бъдат създадени някои по-строги нови правила. Сега ще се спра по-подробно на е, тези два аспекта. По отношение на корупцията и мерките за нейното недопускане е много важно да се подобри и да се разшири достъпът на гражданите до документите и също така правилата да се затегнат, специално правилата за конфликтите на интереси. Много важно е всяка европейска институция да възприеме вътрешен правилник. за защита на онези, които дават сигнали за корупция. Необходимо е да се защитават тези лица и да се усъвършенстват етичните кодекси, които съществуват във всяка институция, за да може да се създаде една обща култура на етичност и морал във всяка институция. По отношение на а, връзкарството трябва да се създадат също по-строги правила. Трябва да е ясно какво могат да правят служителите на институциите, които напускат една институция и а, искат да минат на работа в друг сектор, например частния сектор. А, тук а, трябва да има по-строги правила и може би един а, преходен период между различните функции. А, трябва да създадат правила, за да може да бъде създаден и регистър, в който се вписват подобни лица. За съвета имам две предложения. От една страна, все още съветът няма етичен кодекс. Това е голяма празнота. В своя текст е, отправен призив съветът е, да осъществи сътрудничество с нашата комисия и с Европейската комисия с цел е, регулиране на конфликтите, които съществуват, когато се стигне до процедурите за освобождаване от отговорност. Също така настоявам на това институциите да прилагат случаите, т.е. правилата за отстраняване от длъжност, когато става дума за крайен случай и реално да не се допуска назначаването на лица, които не отговарят на изискванията за заемане на една длъжност поради несъвместимо заемане и на друга длъжност. Освен това, смятам, че е необходимо да се формулира обща политика, и респективно да се предложат нови общностни правила за борба с корупцията. С цел тази борба да стане по-ефикасна както на национално, така и на общностно ниво. Изискваме вторият доклад на комисията за втората година да бъде изготвен без да се допуска забавяне – и освен това, вторият доклад да бъде по-подробен от първия, който ни беше представен. С удоволствие ще и слушам вашите предложения за текста. Срокът за внасене на изменение е 9 ноември. Нашия, нашата комисия ще гласува текста на 1 декември. Комисията по конституционните въпроси ще разисква текста на 19 ноември. Благодаря ви за вниманието. Очаквам дискусията с интерес. Благодаря. Много цялостно и пълно становище. Сега. Първият урат. Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на господин Свен Гиголт от комисията АВКО, който подготви много добър проект за доклад. Искам да благодаря на тази комисия и на господин Дойч. Той ни представи множество елементи и въпроси. Мога да кажа, че ако една част от това, което казахте, беше реализирана в Унгария, дори една малка част от ако това, което казахте, беше реализирана в Унгария, щяхме да имаме много по-малко корупция. С ваше позволение искам да добавя няколко въпроса. Докладчикът каза, че трябва да се говори за конфликт на интереси и за правила. Само, че ние говорим само за служители. Искам да привлека вашето внимание искам да привлека вашето внимание върху някои други въпроси. Е, видяхме, че при скандала е, Volkswagen в много случаи освен служителите има и поне една дозина депутати, които извършват платени дейности в автомобилния сектор. Бихме искали да има следователно по-стриктни правила и за служителите в нашите институции. Мисля, че парламентът е доста е, щедър спрямо депутатите в своите правила. Твърде е великодушен и не винаги проявява интерес към конфликтите на интерес. Също така за защитата на тези, които подават сигнали. Всичко това е много правилно, но нека да кажа, че ние имаме правила, които и сега съществуват за защита на лицата, които подават сигнали. Следователно, има правила, възоснова на които може да се каже дали дадено деяние е корупция или е измама. За да може един човек да подаде сигнал, трябва да е сигурен, че върху него няма да бъде оказан натиск. но всъщност правилата не се използват, не се прилагат, въпреки че съществуват. Аз мисля, че в доклада за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз този проблем може да бъде включен. И един последен коментар, госпожо председател, във връзка с политиката за сближаване. Обществените поръчки, инвестициите. Знаем, че в съответствие с новите правила, които бяха прияти в държавите членки, трябва да се предвиди създаването на една база данни. И тази база данни да включва данни за всички злоупотреби, не само злоупотребите, но и корупцията, измамите, да речем, при обществени поръчки. Тоест да има една централна база данни, която да съдържа всички тези данни. А също така и за сходването на средствата на Европейския съюз, дали там има корупция. Трябва да се сведат до минимум тези практики. Ние разполагаме с много малко информация за обществените поръчки в държавите членки. Благодаря. Колегата Пирински е следващият. Благодаря. Няколко наблюдения. Както спомена докладчикът, и той много пълно обобщи основните е, елементи, по които са развити в доклада на АВКО. Елементи свързани с прозрачността, борбата срещу корупцията – и, наобщо казано, въвеждане на стандарти за поведение в европейските институции, които да са достатъчно кодифицирани и достатъчно, в достатъчна степен наблюдавани. Бих искал да помоля за пояснение по предложението за създаване на независима структура, която да следи за спазването на различните кодекси за поведение. По-конкретно какво би било мястото на тази структура, какви функции ще изпълнява и доколко ефективна ще бъде. Също така, госпожо председател, бих е, искал да повдигна следните въпроси. Като отчетем, е, като вземем предвид заглавието прозрачност, отчетност и почтенност на институциите, може би би било удачно в становището на нашата комисия – да бъде поставен повече акцент и да се отдели повече място а, на два общи въпроса, които са в нашите правомощия, именно доброто финансово управление е, и защитата на финансовите интереси като по-конкретна дейност, което е проблем, който ни вълнува. Що са... Аз мисля, че е много важно да повдигнем въпроса за отказа на съвета, да се той е проблем, който се точи от години и няма основания да не се опитаме да постигнем някакво споразумение, тъй като това не може да продължава. Що се отнася до финансовите интереси, тук мисля, че би трябвало да се положат с усилия за това да се приложат критерии като економичност, ефективност, като централни елементи на доброто финансово управление. И когато говорим за защита на финансовите интереси, да се занимаем с някои тенденции при нередности, измами, да видим какви са причините за тези нередности, свързани ли са с начина по който финансите на институциите са регулирани в нормативната база – е, има ли връзка с е, съзнателно нарушение на правилата? т.е. да се даде подкрепа на основната теза в е, документа, да се въведат достатъчно здрави, достатъчно солидни стандарти, за борба срещу корупцията. Нашата комисия би могла да участва по-активно в защита на финансовите интереси. Благодаря. Благодаря много. И докладчикът има думата, за да обобщи. Благодаря. На колегите за коментарите. Ще спомена три въпроса, за да продължа логиката на това, което беше представено. Напълно съм съгласен с колегата Бенекявор. Мисля, че във всяка държава членка, във всички 28 държави членки и в европейските институции, все още има много работа, за да се усъвършенстват нормите и нормативната база, които управляват тази област. В 28-те държави членки и в европейските институции има много празноти и моят текст има за цел да помогне те да бъдат запълнени. Що се отнася до правилата за конфликт на интереси и необходимостта взимащите решения да се занимаят с този въпрос, той беше споменат от господин Явор. Бихме могли да помислим за нормативна база, която съществува в различни страни, това число е в Унгария. Един депутат в унгарския парламент не може да се окаже в ситуация, в която извършва дейност в някакъв сектор и след, и след когато възникне скандал, не може да, да намерим унгарски депутат, който да е в центъра на такъв скандал, тъй като законът забранява унгарски депутати да изпълняват платена дейност в бизнеса. Унгария не е единствената страна, която има подобни правила. Разбира се, подобни скандали е, изискват от нас е, да разработим е, нормативите в тази област. Беше повдигнат и друг въпрос. Аз съм млад депутат, от 6 години съм депутат в Европейския парламент, но в началото на моя първи мандат Европейският съюз започна да прилага нов институционален метод, който предвижда независимо от общата насока, се въвежда и една единна система в рамките на Европейската комисия. Ако ако днес за шести път сега тази система функционира добре, не е съвършена, но функционира по-скоро добре. Ясно е, че не общите насоки са тези, които са отговорни за обява за подаване на, на заявление за интерес. Необходимо е да има кодекса поведение и правила за конфликт на интереси. Имаме нужда от един, от един и общ метод, независимо от различните организации. Необходимо е да се хармонизират нормите и стандартите. Един въпрос, който често възниква, е, че в институциите или агенциите има понякога, така да се каже, екзотични правила. И е възможно този проблем да се реши с общи правила. Говорихме за освобождаването от отговорност на съвета. Това е проблем, който възниква регулярно. Мисля, че и в този текст можем да повторим своите въпроси във връзка с освобождаването на съвета от отговорност. Очаквам, разбира се, вашите предложения, за да можем да разработим становището към доклада на АВКО. Благодаря, казва председателката. съветът. Благодаря, госпожо председател. Различните изказвания показаха много ясно колко е сложна областта на прозрачността и почтеността. Всъщност те обхващат цял набор от правила, процедури и политики. Основният е, въпрос е, тук е разполагаме ли с правилата, от които имаме нужда. Имаме ли нужда от нови правила или имаме нужда от по-добро изпълнение на правилата? Аз мисля, че отговора на комисията Юнкер и това разбира се е заложено и в политическите насоки на господин Юнкер. Има области, в които комисията ще предприема действия, например регулиране на лобистските дейности какви да са взаимоотношенията ни с онези, които се опитват да повлияят върху е, разработването на политиката и законодателството. Първата стъпка на комисията Юнкер беше да публикува всички заседания на кабинетите на комисарите и генералните дирекции с е, лобистите. И лобистите трябва да се е, регистрират в съвместния регистр – на парламента и комисията. Има ясен ангажимент този регистр да стане задължителен. Съвсем наскоро комисията ще започне обществена консултация преди да установи съответния контакт с парламента за тристранен междуинституционален кодекс за задължителни регистри. И така, тук ние имаме ясен ангажимент. В други области по-скоро застъпваме гледната точка, че правилата общо взето са на лице. Ако погледнете, например, правилата за служителите, изпълнителните правила, правилата за подаващите сигнали, е, правилата за поведение на комисарите, кодексите за поведение и така нататък – ще, там се изхожда от разбирането, че правилата са на лице. Онова, от което има нужда, е по-добро изпълнение на наличните правила. Няма да навлизам в всичките детайли. Ако има конкретни въпроси, съм готов да дам по-подробни отговори, но това е основният смисъл на предложението на комисията. Да, разбира се, има области, в които ще вървим напред. Има области, в които по-скоро трябва да се съсредоточим върху изпълнението на съществуващите нормативи. Председателката, благодаря. Хубаво би било да бъдем по-конкретни всички сме съгласни с това, че има правила, които не се прилагат и това е жалко. Защото не е необходимо да се променят правилата. Онези, които изпълняват мандат, нези, които са назначени, трябва да спазват правила правилата на назначените служители като комисията, като комисарите трябва да са по-строги. Личните взаимоотношения на ръководителите. Например, кандидатстват за финансиране и след това се оказва, че те е, осъществяват контролна дейност. Опитвам се да включа това в изменение – там, където има празноти, трябва да се опитаме да ги запълним. Срока за внасене на изменение е 9 ноември, ако не се лъжа. Да. А, извинявай се, сбъркали сме страницата. 28 октомври и ще гласуваме на 1 декември. Приключихме с тази точка. По точка разни аз лично нямам нищо. В 9.30 ще има разисквания по освобождаването от отговорност и освобождаването е, за, от отговорност за съвета. Онези, на които е предоставено време за изказване, хубаво да се постарат да използват това време. Е, ще заседаваме пак е, ноември месец